So, ladies and gentlemen. Уважаеми госпожи и господа, моля ви да седнете. Трябва да продължим с работата. Ако не възразявате, ще използвам словашки в тази част на заседанието. Takže, dámy a páni, vítam vás na dnešnom rokovaní petičného výboru. Dovolte mi, aby som... ospravedlnil... Добър večer, dobre došli на заседанието ни тази вечер. Госпожа Викстрюм се извинява, за съжаление се налага да отсъства. На летището в Мюнхен има проблеми поради лоши метеорологични условия. Тя ще закъсне. Имате ли коментари относно дневния ред? Не виждам. Значи дневния ред се счита за прият. Втората точка в дневния ред е приемане на протоколите от 22 и 23 ноември както и протоколите в заседанието от 8 ноември. Искам да попитам дали някой има коментари относно протоколите. Не виждам. Затова ще считаме протоколите за приятие. Искам да ви съобщя, че Заседанието на координаторите не можа да приключи и съответно ще продължи утре. Имахме проблемни въпроси за обсъждане, съответно имаме нужда от повече време. Част от заседанието се отлага за утре. След днешното ни заседание ще имаме прием по случай настъпването на новата година – Той ще бъде в бара за депутати на приземния етаж. Добре дошли на всички на този прием. И сега ще преминем към разглеждането на отделните петиции. Петиция номер 1498 наклона на черта 2016 година. В нея става дума за качеството на питейната вода в района на Вракуня или Верекня, Словакия. Вносителя на петицията е тук. Ще му дам думата за 5 минути. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на депутатите за това, че толкова любезно ме поканиха. Давате ми възможност да обясня за какво става дума. Дошъл съм от името на гражданите, които живеят на най-големия остров в река Дунав. Той се намира в южната част на Словакия. Този остров се намира само на няколко десетки километра от Австрия и граничи с Унгария. Вракуня е част от Братислава. Острова, за който говоря, е естествено изграден от самата река Дунав – той се изгражда в продължение на хиляди години под този остров има огромни резерви на сладка вода. За съжаление, в продължение на десетилетия химическия завод Димитров е складирал опасни отпадъци на този остров. След като беше построена Вец Капчиково, почвените нива се надигнаха и това толкова безотговорно изградено сметище или бунище беше увредено, така че целостта му беше нарушена и съответно 90 000 тона депонирани отпадъци изтекоха в почвата. 600 метра годишно е скоростта на преместване на тези отпадъци на запад. Тези отпадъци сега замърсяват източниците на сладка вода и кладенците в района. Използване, използването на кладенци е забранено от 2002 година, защото водата от тях е опасна, особено за малки деца. Ето една карта с висока разделителна способност. На нея се вижда замърсяването разделено на 5, 10 и 15 микрограма. Ето и района, в който се изхвърлят тези отпадъци. Преди коледа беше документиран още един източник на замърсяване, макар че не се знае точно откъде идва замърсяването, наложи се да се снабдяват гражданите с вода, тъй като водата не може да бъде консумирана. Има инсталиране на филтри, но така или иначе почвата продължава да е силно замърсена. Министерството направи много обещания, най-важното от които е тази замърсена зона да бъде изолирана по някакъв начин – Неотдавна имаше една демонстрация, на която участваха 40 000 души. Тези хора протестираха срещу липсата на действие от страна на властите. Планира се 20 метрова стена, 20 метра в дълбочина, която ще бъде е изградена от бетон. Тя ще струва 30 е, милиона. Тази цена е една четвърт от цената, която би се платила, за да се почисти района от всички отпадъци. Съответно, решението не е перфектно. Това не е окончателното решение, според нас, за това аз ви приканвам да запазите тази петиция отворена, тъй като проблема засяга една от столиците на Европейския съюз. Проблема засяга три европейски държави, а решението, което се предлага в момента е само временно по своя характер. За това аз разчитам на вашата добра воля и разчитам на това, че няма да изпускаме от поглед проблема. Надявам се, че ще положите максимални усилия, за да може това замърсяване в крайна сметка да бъде почистено и тези практики на изхвърляне на отпадъци да престанат. Thank you very much. Много благодаря. Позволете ми да използвам възможността да се извиня за това, че толкова закъснях. Тази сутрин тръгнах от Солон. Нямахме слот за излитане. Чакахме много дълго и накрая, след като накрая успях да стигна до Мюнхен, там имаше снежна буря. Пилота не можа да се приземи. Дълго се въртяхме над Мюнхен, изпуснах си връзката. Ето, в крайна сметка съм тук в Брюксел, жива и здрава съм и съм в добро настроение. Надявам се, че ще споделите това добро настроение. Тази петиция е много важна. Между другото, искам да благодаря на моя спасител, господин Чаки, който винаги се проявява като много добър колега. Готов е винаги да действа и да ме спаси. Винаги е, ще бъдеш е, много близък до сърцето ми и съм сигурна, че един ден ще отидеш в рая и там ще блаженстваш. Сега ми остава само да дам думата на комисията на госпожа Вохемова. Заповядайте. Добър ден. Представлявам тук ГД Околна среда и Европейската комисия. Искам да ви дам информация, актуална информация спрямо информацията, която предоставихме през юни. През октомври се срещнахме с словашките власти в рамките на едно обхватно заседание в Братислава. Обсъдихме този толкова важен въпрос за изчистването на района Вракуня. Словашките колеги ни увериха, че за тях е много важно да почистят този район. Те ни представиха и график на дейностите, които ще приложат. Графика се простира в рамките на 6 месеца. Междувременно обаче се стигна до допълнително забавене и сега през декември получихме нов план график. През март трябва да се даде разрешително за проекта. Работните дейности трябва да започнат през декември 2018 година, но е възможно да има и други забавения. Трябва да се отбележи, че проблема с държавната помощ е изчистен. Словакия получи разрешение от комисията да получи средства по оперативна програма Качество на околната среда. Комисията прави оценка на плановете за управление на речните басейни на всички държави членки, включително тези в Словакия. Очакваме да има изпълнение на рамковата директива до края на 2018 година, като разгледаме и като се разгледат от държавите членки системните проблеми. Комисията обаче не може да упражнява надзор на рехабилитацията на този обект. Това трябва да се вземе като решение на национално ниво и не може да задава процедурите. Благодаря за това, което казахте. Колегите сега имат възможност да се изкажат, ако искат господин Штефанец. Заповядайте. Благодаря. Госпожо председател, ще продължа народния си език словашки. Много благодаря за дадената дума. Бих искал да благодаря на вносителите на тази петиция. На карта са заложени интересите на местното население. Има сериозно замърсяване на околната среда и тази ситуация не може да продължава. Проблема съществува вече много години. Много се радвам, че местното население сега говори ясно и открито срещу проблема. Това хранилище на токсични опасни отпадъци представлява сериозна заплаха за човешкото здраве и за околната среда. действията на, на местните власти на този остров са неприемливи. Проблема трябва да се реши, но в дългосрочен план. Естествено, трябва да има краткосрочни мерки, но по-важното е да се обърне внимание на дългосрочните мерки. Много бих се радвал тази петиция да бъде разгледана от комисията в дългосрочен план. Благодаря, казва председателката Пал. И аз също ще говоря на словашки. Нека да кажа на всички вас, че утре НП, социалистите, и депутати от други партии ще излязат с общо становище и ще призоват словашкото правителство да предприеме незабавни действия, тъй като проблема е много сериозен и трябва да се намери решение без всякакво забавяне. Става дума за едно много старо хранилище на отпадъци, то е много близо до подпочвените води на град Братислава. Петицията трябва да остане отворена, трябва да се намери бързо решение на проблема. Би било добре да се изпрати писмо на словашкото правителство – и да призовем в това писмо правителството да намери решение максимално бързо, защото говорим за подпочвените води, които използва цяла Братислава. Благодаря, казва председателката. Ще изчакаме да има по-добра, по-цялостна оценка на проблема. Ще изпратим писмо на постоянното представителство на Словакия към Европейския съюз и е, ще го попитаме как се изпълнява, как се прилага европейското законодателство, дали се прилага екологичното законодателство, освен това бихме искали да помолим за подробна информация за това как се решават проблемите, очертани в тази петиция. Искам да подчертая, че това е един много добър пример за петиция, която е полезна. Не само за Словакия, тъй като имат три държави, които са засегнати от проблема. Затова мисля, че точно този казус попада в правомощията на европейските политици. Петицията е изключително важна. Забравих, че трябва да дам думата на вносителя. Искам да го попитам дали е съгласен с очертания план за действия. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на господин Штефанец за това, че ме подкрепи. Искам да благодаря и на заместник председателя Пал Чаки за подкрепата. Нека да подчертая още веднъж, че макар, че сме започнали да търсим решение на проблема, макар че словашкото правителство е започнало да търси решение на проблема. Между другото, 14-15 години вече ставаме свидетели на демонстрации, на протести от страна на местното население. Та най-накрая нещо се случва. Само, че не знам дали трябва да се използват хиляди кубични метри бетон, за да се изгради някаква стена в средата на нашия остров. Разходите за това решение, общо взето са съпоставими спрямо евентуалните разходи а, за едно окончателно решение на проблема. Окончателното решение би а, струвало 4 пъти повече от стената. Добре е да има пълна рехабилитация. И много бих се радвал, ако Европейския съюз намери необходимите ресурси, за да подкрепи словашкото правителство, за да може пък то да рехабилитира района. Значи, съгласен сте с мен, казва председателката, така ще действаме, няма разнобой. Благодаря, благодаря за това, че дойдохте и благодаря за това, че повдигнахте този важен европейски въпрос. Засяга се в крайна сметка Централна Европа, а вие говорихте в сърцето на Европа, Брюксел. Желая ви успешно пътуване към дома. 14. Сега преминаваме към следващата петиция 1497-2016, внесена от Панайотис Лелиацус относно неправомерни банкови такси, налагани на стопански субекти при електронни транзакции. Много интересна тема. Тук ли е вносителя на петицията? Не. Тогава давам директно думата на представителя на комисията. Благодаря, госпожо председател. Рене Бланк от Генерална дирекция конкурентно способност името на Европейската комисията. Петицията е, обозначава два проблема. Един е по същество, другия е по процедура. Какви са аргументите по, е, по същество? Вносителят на петицията твърди, че е, в резултат на приетото законодателство в Гърция за контрол на капитала са се увеличили таксите за използване на кредитни и дебетни карти. Тоест, е, търговските банки се възползват да налагат е, такси на търговци в размер на до 3% от стоеността на транзакцията. Носителят на петицията твърди, че това е в нарушение на регламента за таксите за операции с карти. Но нека да поясним, че тук съществуват и други е, елементи. Системата за разплащане с карти е, включва взаимоотношения между различни участници с различни е, такси. А Европейския регламент за обменните такси за картови транзакции отговаря само за границите на обменните такси при платежни картови схеми. Когато се извършват плащания с карти, се налагат обаче и допълнителни е, такси от е, съответните банки е, към търговците и съответно към е, крайния потребител. И тук се съдържа всъщност проблема, защото тези такси могат да надхвърлят и горната граница, предвидена по регламента. Но подобни такси не са предмет на законодателство. Съответните бизнес субекти могат да ги определят по осмотрение. Особено таксите за обслужване на търговци могат да надхвърлят тази граница. Може да има, разбира се, и други е, такси е, за обработка на транзакцията и други. Много различни видове такси могат да бъдат налагани. Та, в заключение, придобиващите банки могат да налагат допълнителни такси, които е, могат да надхвърлят е, е, тавана за обменните такси за картови транзакции, защото тези допълнителни такси не влизат в регламента. И тези 3% вероятно покриват, ние не знаеме какви са точно регулациите, за които цитира вносителя на петицията може да става дума и за търговски карти, където много по-високи могат да бъдат таксите. Тоест, елементите, които определят таксите налагани на търговците са многобройни и те водят до надхвърляне на тавана. Тук не става дума, в други страни членки се наблюдават дори и е, такси от повече от 3% налагани е, на, търговски, от търговски, на търговците на дребно. Това е по същество за таксите. В петицията има и втори елемент и ние се консултирахме с гръцките власти по този въпрос. Става дума за съответния орган, който би следвало да надзирава прилагането на регламента за обменните такси за картови транзакции. Гръцките власти ни отговориха и ни уведомиха, че са започнали вече с процедурите за постигане на целите на регламента, а именно създаването на национален орган за надзор не е необходимо да се създава всъщност нов орган, може да се даде тази задача и на съществуващ такъв. Доколкото имаме информация, в Гърция още не е решено кой ще поеме тази задача. Информираха ни, че Финансовото министерство консултира ред национални власти по отношение на това задължение, Министерство на економиката, омбудсмана, Гръцката национална банка и е, Комисията за конкурентна способност. Така че след като получиме техния отговор за това кой орган ще бъде назначен, ще ви информираме за това. Благодаря. Okay. I, I understand that the Greek... Благодаря. Разбирам, че тук е, има и представители на постоянното представителство на Гърция, което е много добре, защото няма смисъл да се изчаква и да се отлага едно решение, за което отговарят е, гръцките власти. Те са тези, които трябва да вземат решение и не знам защо се бавят месец след месец след месец. В такъв смисъл благодаря на представителя на комисията, че изясни въпроса и че не се отказва от него. Благодаря, че работите с нас да го придвижим. Благодаря за изчерпателното е, представяне на проблема. Е, съжалявам, че не е сред нас и е, по подателя на петицията. Тя е много важна и той можеш, имаше много голям смисъл той да бъде тук. Господин Мариас, имате думата. Благодаря. Действително, много важна, много интересна тема. В ЕКР ние искахме да се ускори процеса, затова и внесохме темата в днешния дневен ред. За нас е, неправомерният начин, по който работят банките в Гърция, следва да е в е, първите точки на дневния ни ред. Е, работиме и ние, и комисията по него. Правителството на Гърция прокарва законодателство, когато тройката го иска, в крайно бързи срокове за няма три дни гласува закони от по 500 страници, които решават всички проблеми. И за това искам да кажа на Европейската комисия. А, значи, когато вие натискате правителството и когато тройката го натиска, правителството действа. Но сега, когато трябва да се приеме едно законодателство, което ще е в полза на жданите комисията не натиска правителството. От 2017 чакаме отговор. Сега гръцкото правителство обсъжда кой ще е отговорния орган. Европейската комисия и националното правителство просто си прехвърлят топката едни на други. Нека да се реши кой ще е този компетентен орган. А по същество имаме следните проблеми. Първо, прекомерни такси се налагат от банките за така наречените ПОС терминали. Тройката наложи да има такива терминали за всички е, свободни професии. Ако хората не ги сложат в бизнеса си, биват глобени и е, банката съответно определя такси. Значи, ако си адвокат е, и вземеш 500 евро хонорар, трябва да платиш на банката 3%. Това са огромни стойности. Много са високи таксите. В е, уличните будки какъв е смисъла да има тези ПОС терминали? Е, цената кое на, на това, което те продават е толкова ниска, че е по-малка от е, това, което ще трябва да платят на банката. Примерно те печелят от котия цигари 2%, на банката трябва да платят 3% за това, че е, е платено през терминала Гръцкието правителство иска хората да, плащат, да се плащат, да плащат по банков път. Е, Отгоре на всичко ти налагат и такси при е, данък е, общ доход. Има регламент за кредитните карти, комисията тук говори за него. Освен това, закон 1875 става дума за лихвени проценти. Тези пари се предполага да подкрепят износа, но всъщност това не се случва. А пък е, е, вече от 40 години се налагат. Къде са тези пари? В края на кращата банките стават държава в държавата. Те си налагат каквито си пожелаят такси. Абсолютно неправомерно. Значи на... засягат се, нарушават се правата на потребителите и банките се е, държат е, в наруш... имат поведение в нарушение на закона. Реално те влизат в е, сговор, което е забранено по членове 85 и 86 от Закона за Европейския съюз. Всичко това се случва в момент, когато гърците спасиха със собствените си пари банките – и пенсионерите, и безработните, и хората на свободни професии понасят бремето на подобни такси. Сега вече и работещите получават заплатите си по банката. И когато работодателят пуска заплатите на работещите си по техните сметки, 2 евро трябва да плати всеки, за да си получи заплатата и не може да я получи по друг начин. Какво предлагам? Трябва да се изпрати писмо на Европейската централна банка. Тя има правомощия да упражнява надзор – над четирите система определящи банки в Гърция за техните нарушения. Трябва да изпратим писмо и на Централната гръцка банка, която отговаря за упражняване на надзор на другите основни банки в Гърция. Необходимо е да изпратим писмо и на министърът на търговията за защита на потребителите. И пето, да изпратим писмо до постоянното представителство на Гърция в Брюксел – за да ги попитаме какво ще бъде направено, кои са отговорните органи в Гърция и нека да чуем и от комисията колко още ще чака тя преди да започне процедура за нарушение, ако не се назначи национален орган за прилагане на регламента. Мисля, че нещата са повече от ясни. Петицията трябва да остане не закрита и скоро ще има изходни е, казуси за неправомерно поведение на банките. Ние предлагахме още една петиция да се появи в дневния ред за, от Асоциацията за защита на потребителите в Гърция за лошите кредити, но тя не се появи в дневния ред. Благодаря. Авти и κατάσταση. Λοιπόν. Абсолютно е, не приемлива е тази е, ситуация. Госпожа Сакурафа има думата. Благодаря. Както каза председателят на комисията и господин Мариас, в петицията става дума и за решенията за контрол на капитала, е, въведено в Гърция от юни 2015 година свързан с използването на кредитни и дебетни карти и терминалите ПОС. Търговските банки могат да начисляват прекомерни такси, които си е бреме. Понякога те достигат до над 3%. Няма да влизам в големи подробности, защото колегата каза повечето от това, което исках да коментирам. Но Нека да кажа, това беше решение на гръцкото правителство, защото те смятаха, че така ще се повиши прозрачността. Също се смяташе, че така ще се борим и с неплащането на данъци. Но се оказа, че това само повишава печалпите на банките – от потребителите се иска да плащат по този начин, но държавата не ги защитава от последиците на подобни транзакции. Гражданите са задължени да плащат по банков път. Е, държавата е задължена да наблюдава банките, да се бори с неплащането на данъци, но всъщност тя прехвърля бремето на плещите на потребителите и оставя банките да си търсят все по-големи печалби. Госпожо председател, аз съм абсолютно убедена, че трябва да оставим петицията отворена. И тъй като подобни практики струват много скъпо на потребителите, не може и вносителите на петиции непрекъснато да пътуват до Брюксел, Добре да се разгледа този въпрос на европейско ниво. Опитах се да установя какво се случва в други страни, но не можах. Би следвало да има някаква информация какви такси се налагат, за да се, са наясно гражданите какво плащат. Не можах да получа никаква такава информация. А Тази информация е, може би се обменя само между банката и съответния гражданин. Мисля, че темата е много важна. Така граничен случай на злоупотреба е и може би Европейският парламент може да подеме инициативата да излезе с позиция за да наблюдаваме положението и да прекратим подобна практика. Благодаря, е, госпожа Сакорафа. Благодаря и за гръцкият е, урока ви по гръцки. Не виждам заявки за изказвания. Тук не е и вносителя на петицията. Обедена съм, че можем да направим още много с комисията по тази тема. Петицията ще остане отворена и така убеждавам ви, окоръжавам ви да продължите с тази тема а именно не назначаване, определенето на съответния компетентен орган и липсата на информация от гръцките власти. Така Настоятелно ви окоръжавам да се заемете с тази тема, обръща се председателката към постоянното представителство и да, дойде, да ни предоставите съответната информация. Аз смятам, че ние трябва да изпратим съответните писма до Гръцката банка, до Комисията за конкуренция и други, за да настояваме за назначаването на съответния компетентен орган, да питаме защо толкова се бавят и също да разберем как възнамеряват да процедират с разследването на този казус. С което аз мятам, че сме единодушни. Нека да чуем и господин Мариас последно. Изключително важно е да разгледаме и оплакването за неправомерното поведение на банките. Четири големи банки са система, определящи в Гърция. И съответният компетентен орган, който отговаря за техния надзор е Европейската Централна банка. Така че трябва да изпратим писмо и до е, ЕЦБ. А компетентният надзорен орган за останалите е Гръцката национална банка. За това трябва да изпратиме и писмо до надзорния а, орган за банков контрол, за банков надзор. Значи ЕЦБ и Гръцката национална банка за по-малките търговски банки, защото тук става дума за неправомерно поведение. Да останем до там, докъдето решихме. Не е наша работа да правим разлика между банките. Гръцкото правителство трябва да направи това. Аз не казвам, че не съм съгласен, но гръцкото правителство ще назначи орган за изпълнение на регламента. Това е едно. Но неправомерното поведение на банките се наблюдава от надзорния орган. За Гърция са два тези органи. Гана ЕЦБ за по-големите и Гръцката банка за по-малките. Затова ви предлагам да изпратим писмо и на двамата. Добре, нека да видим какъв ще е отговор. А, а за другите съм сигурна, че ще получиме отговор, да им изпратиме още по едно писмо. Ние обичаме да пишем писма. И така, посещението в Ларнака, Кипър. Посещение с цел установяване на факти. Ръководителят на делегацията е господин Чаки, който се грижи отлично за функционирането на тази комисия. Заповядайте. Uh, Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко положението е следното. Посещението в Кипър бе много добро. Отлична подготовка. Благодаря за това. Сътрудничеството между членовете на делегацията бе отлично. Благодаря на колегите. Докладът се подготвя. Той е сериозен. Благодаря и за него. Проблемът явно е сериозен. Има напрежение между Ларнака, Ларнака пристанище, заради различни интереси. Нямаше диалог между тях, между местните и регионални органи на властта, както и министерствата на национално ниво. Започнахме добър диалог между кмета и пристанището. Може би това е началото на нови отношения помежду им. Има едно пристанище в много, на един много красив плаж в град Ларнака. Има проблем, т.е. сблъсък на интересите на града и региона поради туризма, както и някои от дейностите на пристанището. Също и между интересите на някои дружества, които работят активно на това пристанище. Най-важната дискусия, която проведохме, бе с Министерство на економиката. Министерството ни информира, че са приключили документацията за ново пристанище извън града. Мисля, че това ще бъде едно добро решение и за града, и за дружествата в Ларнака – Надявам се политическата ни дейност, докладът ни да бъдат полезни за гражданите на Ранака, за региона. Благодаря на всички, които участваха в процеса, за дейността. Надявам се да е ясна силната позиция на Комисията по петициите към гражданите на Ларнака. Благодаря. И аз благодаря, искам да кажа на колегите. Не. А не. Анджела дойде Заповядай, Анджела. Gracias, Cecilia. Bienvenida también. Eh, Благодаря ти, Сесилия, и добре дошла. Нека кажа, че съм за този доклад, който подаваме днес. Върнахме се от Кипър, секретарията се срещна с членове на делегацията, за да включи техния принос. Благодаря им, че се видяха с всички. Искам да благодаря и на останалата част от делегацията за това, че взе предвид нашите мнения. Приветствам компромиса да има ограничаване на търговската дейност и да не се продължава с индустриализацията, т.е. инсталациите за газ и нефт ще бъдат преместени и няма да бъдат в Ларнака. Докладът съвсем ясно показва, че това искат и органите. Но процеса на подновяване на раз, разрешителното няма срок. Е, тоест не знам до каква степен тези ангажименти ще бъдат спазени и ще бъде преместено пристанището. Трябва да следим отблизо този процес. Искам също да подчертая, че доколкото разбирам, Архуската конвенция е нарушена – Информационните срещи експост, организирани от кипърското правителство, не са равнозначни с спазването на Орхуската конвенция за достъпа на информация. Изключително важно е да има прозрачност, оповестяване и воля за прозрачност с гражданите и местните органи на властта. както са написали и вносителите на петицията, и аз искам да им благодаря. Все още има опасност за инцидент. Макар, че това са само складове за съхранение на газ и петрол, но тъй или иначе те са до града. Благодаря за препоръките, всичко е в правилната посока се движи, ще е, направим изменения, не прекалено много, разбира се, но бяхме много удовлетворени от това посещение. Чудесно, че е било полезно това посещение, че има съгласие. Господин Шолтес също е член на тази делегация, иска ли да вземе думата. You, Chair, Благодаря, че ми давате думата. Първо, искам да благодаря на колегите и най-вече на секретарията за подготовката на проекта за текст и препоръките. Исках да кажа, че отвъд казаното по-рано, мога да добавя или включа текст – в заключенията. Той да бъде свързан с важни факти, свързани с липсата на оценка на въздействието. Този процес за ОВОС е много важен в такива случаи. Допълнителен текст ще бъде в центъра на вниманието ни, свързан с естеството на работата. И накрая основните аспекти, свързани с тази зона. Ще изпратим съответните текстове на секретарията. с нашите бележки, там където смятаме, че е важно те да бъдат включени в заключенията и препоръките. И отново благодаря на всички колеги и на секретарията за отличната работа. Благодаря, господин Шолтес. Европейската комисия е тук. Искате ли да добавите нещо? Госпожа Балзаки. Благодаря. Нямам някакви специални коментари. Изчетох доклада. Много интересна е тази мисия. Препоръките са много добри. Така че ви благодаря за усилията. И аз ви благодаря за приноса ви до момента. Някой друг? Няма желаящи. Искам да ви припомня, че крайният срок за изменения и то само по частта препоръки трябва да се подава до 2 февруари, 3 след обяд. След това докладът ще бъде гласуван на 21 февруари на заседание на нашата комисия. Това е. И така приключваме работа за днес. Това означава, че има възможност да се върнете в офиса, да се обадите спешно, ако се налага, и да се върнете за коктейла задължително. Той е в ресторанта за членове, четвърти ресторант, заповядайте, комисията най-вече. От 6.15 днес Обадете се по телефона по спешност, ако се налага и елате. И ще продължим, докато има пиене и ядене. Благодаря. Ще се видим след малко.